скъпи колеги. Подновявам пленарното заседание, което беше прекратено на 16. Моля ви да вземете местата си. Благодаря ви. Colleagues, we are about въпреки започваме заседанието, моля ви да вземете местата си и да прекратите разговорите си. Благодаря ви. само да отбележа, че протоколът а, от, и текстовете приятели на заседанието на 16 ноември са на разположение. Имате ли коментари по тях?